по тези въпроси. Благодаря, госпожо комисар. За приключваме е, дебатите е, за е, гласуването. Предстои утре в 12 часа. Утре ще имаме заседание от 9 до 2 часа след обед и от 3 часа след обед до 11.